Uh, uh, Скъпи колеги, моля заемете местата си. По точка четвърта е предвидено изслушване на тема Минималните стандарти за младсинствата в Съюза, но преди това докато заемате местата си, ще направя няколко съобщения. Първо, нека приемем дневния ред. Ако няма възражение, той се счита за прият. Одобрение на протоколите от заседанията от 2 юли, 11 юни, 11 януари и 7 декември. Ако няма възражение, протоколите се считат за приети. Съобщения на председателя за езиковия режим няма да имаме превод с хърватски, датски, латвийски и ирландски. Трябва да одобрим също така и препоръките на координаторите. Първо решено е да бъде излъчена госпожа Моника Маковей за докладчик по проекто становището по доклада на Комисията по бюджетен контрол на тема разследвания на ОЛАВ, що се отнася до сътрудничеството с Европейската прокуратура. Одобряваме ли това решение? Да. Предстои също така днес в 18 часа да гласуваме електронно. Ще гласуваме също така и съвместно с Комисията по економически и парични въпроси по точка 12. Това гласуване ще се състои в ПХС 3C50. Две гласувания ще се състоят тук на нашето заседание, а едно гласуване ще се състои съвместно с Комисията по економически и парични въпроси. И така, колеги, приключих с съобщенията. Пристъпваме към точка четвърта. Сърдечно приветствам с добре дошли всичките ни гости по тази точка. Предстои да проведем изслушване за минималните стандарти за младсинствата в Европейския съюз. Предвидено е мини изслушване. Както знаете, колеги, Работим по доклад по собствена инициатива по темата. Докладчик е господин Наги, той е тук в залата. Внесени са вече изменения от колегите по проекто доклада на господин Наги. В момента докладчикът и докладчиците в сянка водят преговори по компромисните изменения. Целта е докладът на комисията ни да се приеме на 27 септември. Но във връзка с това днешното изслушване ще ни е от полза при приключването на работата по компромисните изменения. Днес сред нас са много реномирани експерти в областта на стандартите за младсинствата. Сред тях са господин Габриел Тогенбург, старши юрисконсулт към службата на директора на Агенцията за основни права, господин Михаил Тойч, ръководител на отдел училище езиково многообразие към ГД образование, младеж, спорт и култура, госпожа Зета Георгидал, заместник ръководител на отдел политика в областта на правата на основните права към ГД Правосъдие, Яна Балазова, администратор в ГД Правосъдие в отдел недопускане на дискриминация и координиране на ромите. Сред нас е господин Марко Лайдекер, ръководител на секретарията на консултативния комитет по рамковата конвенция за защита на националните малцинства към съвета на Европа, госпожа Габриела Храбанова, Иванова, изпълнителен директор на мрежата на европейските ромски организации на местно ниво, господин Лашло Буковски, пълномощен министр на Словашката република по въпросите на мълцинствата и госпожа Едит Слезак, председател на Европейското сдружение на ежедневниците на мълцинствени регионални езици в Италия. Сега в началото на изслушването имам удоволствието да дам думата на докладчика ни господин Наги. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, уважаеми гости, благодаря ви за участието в днешното изслушване, посветено на националните и лингвистични младсинства в Европа. Това ще е последното такова изслушване преди завършване на работата по досието за минимални стандарти за мълцинствата в целия Европейски съюз. Оценявам подкрепата и сътрудничеството на политическите групи, както и на националните делегации. Над 50 милиона европейски граждани към момента принадлежат към групи различни от преобладаващите етнически групи в съответните държави. В документа си изискваме Европейският съвет, Европейската комисия да изготви регламент за културни и езикови права. Така ще поставим началото на един силен проект не само в държавите членки, но и в целия свят – Европейският съюз може да изиграе водеща роля в тази политика. Сред нас са чудесни експерти, което показва колко е важно досието. То показва, че стандартите за малцинствата не отслабват, а подсилват лоялността към съответните държави, в които живеят малцинствата, както и към Европейския съюз, гарантиращ техните права. Благодаря на докладчика, господин Наги. И сега ще дам думата на господин Тогенбург от Агенцията за основни права. Имате 7 минути. Благодаря. Благодаря ви за поканата, отправена към агенцията за участие в разискванията по тази важна тема. Ще се спра върху три аспекта. Първият е свързан с компетенциите на Съюза, вторият с връзките между държавите членки и Европейския съюз и третият с доклада. Няколко думи за компетенциите. Темата, която обсъждаме днес е интересна, тъй като наистина зависи от това с кого разговаряме когато искаме да се запознаем с положението. Някои заявя, твърдят, че Европейският съюз няма какво да се меси във въпросите, свързани с националните младсинства, тъй като те касаят принципа на субсидиарност. Други пък биха казали, че Европейският съюз е изгряващата звезда на небосклона. Що се отнася до националните мълцинства, тъй като на ниво Европейски съюз, на наднационално равнище, има нови инструменти. Мисля, че и едните, и другите грешат. Що се отнася до първата гледна точка, до голяма степен зависи от това за кой аспект от управлението на многообразието говорим. Става дума за три нива. На първо ниво трябва да си зададем въпроса кой има право да навлиза на наша територия. В този случай Европейският съюз има доста какво да каже по отношение на трети страни и техни граждани, пребиваващи тук или мигранти. На второ ниво трябва да си зададем въпроса как се интегрират хората, как се гарантира приобщаване към обществото и как се осъществява борба срещу дискриминацията. Тук трябва силно да се намесят и Европейският съюз и държавите членки. На трето ниво възниква въпросът за опазването, за колективната отговорност за опазването на някаква идентичност. Тук Европейският съюз не може особено активно да се намеси. Става дума за автономия, самоопределяне, конституционно инженерство. Това са области, които трябва да бъдат оставени до голяма степен в ръцете на държавите членки. Що се отнася до въпроса с съвета на, за връзките с съвета на Европа, то мисля, че той залага основните стандарти във връзка с младсинствата в Европа и ще запази тази своя роля. Много се радвам, че докладът на господин Наджи съдържа препратка към насока номер 5 за законовото сътрудничество между Съвета на Европа и Европейския съюз. Съгласно тази насока, прията през 2005, Европейският съюз следва да въвежда в своето законодателство международните задължения, възприяти от Съвета на Европа, ако това спада към материята на европейското законодателство. Да вземем за пример рамковата конвенция на съвета на Европа. Нейните разпоредби могат да бъдат разделени на три групи. По някои разпоредби Европейският съюз няма какво да добави. Те уреждат регионалната автономия, правото на образование и по-точно висше образование, народния език и други. Втората група разпоредби в рамковата конвенция уреждат материя, по която Европейският съюз може да се намеси по линия на така нареченото меко право чрез политически стимули или насоки. Когато, например, става въпрос за това дали и как зачитаме идентичността на националните малцинства. Има и трета група разпоредби от Рамковата конвенция, по които Европейският съюз може да приема обвързващи разпоредби, европейско законодателство. Член 10, параграф 3 от Рамковата конвенция предвижда право на отделните лица да бъдат информирани народния си език когато биват арестувани от полицията. През 2016 Европейският съюз прие директива 64 за писмения и устния превод по време на наказателни производства. Тази директива е транспониране на международно законодателство в европейското законодателство, като международното се ползва с примат. И това е добър пример за взаимодействието между тези две нива. Всяка международна конвенция, според мен, дава възможност на Европейския съюз да транспонира задълженията по нея в свое законодателство. И накрая ще се спра върху доклада ви. Той се състои от 30 точки. Те също могат да бъдат разделени на три групи. От една страна има около десетина параграфа, които просто отново излагат някои принципи, не съдържат препоръки. Още десетина параграфа съдържат препоръки както към Европейския съюз, така и към държавите членки. Това е един деликатен въпрос. Повечето от тези точки според мен са добри но някои са доста чувствителни. Например, точка 21. Парламентът призовава Европейската комисия да направи така, че принадлежащите към национални младсинства да имат право да получават образование на младсинствени езици. Доста са високи очакванията ви към Европейската комисия. Комисията може да допринесе за нещо, но не може да гарантира нещо, което е извън обхвата на европейското законодателство. Някои, в някои точки има препратки само към Европейския съюз или само към държави и членки. Онези точки, които визират само Съюза, не са проблематични. Но в точка 22, например, се изисква от комисията да създаде звена за включването на малцинствените регионалните езици в учебните програми в средните училища. Това е едно много високо, според мен, очакване. В заключение бих казал, че липсва един елемент в доклада ви. Той поставя акцента върху положителната интеграция, върху активната намеса от страна на Европейския съюз. Но какво да кажем за отрицателната интеграция? Тя проистича от четирите основни свободи. Ако на национално ниво има силна система за защита на мълцинствата. И ако общият пазар изисква от вас по същия начин да се защитават всички, то какво означава това за мълцинствата? Това е един много интересен въпрос, на който можем да намерим отговор в съдебната към две неща. Първо, ограниченията в компетенциите на Европейския съюз и второ, огромният потенциал, който има на ниво Европейски съюз за по-силна закрила. Ако не подходим сериозно към а, нито едно от двете, мисля, че няма да отидем далеч. Господин Лайдекер. Не, първо представителите на комисията имате до 7 минути. Eh, so, um, uh, my colleagues and myself... аз и колегите сме тук, за да обясниме действията предприяти от комисията, които имат положителен ефект за защита правата на младсинствата, както и правомощията на самата комисия в основата Принципа за защита на правата на малцинствата е един от е, основните принципи в е, документите на е, Европейския съюз и по-специално хартата Съгласно член 21 на хартата експлицитно се забранява дискриминация спрямо националните мълтинства, а член 22 се съдържа разпоредби за защитата на религиозните, езикови и културни различия. Необходимо обаче да подчертаеме, че комисията няма общи правомощия, що се отнася до дейности, свързани с е, малцинствата. Член 2 и разпоредбите на хартата не могат да бъдат считани за правно основание и Комисията няма правомощия, що се отнася до определение и а, на принципите и критериите за определяне на национално мнозинство в дадена държава членка. Също, време, също времено държавите членки са унези, които трябва да използват всички правни инструменти за защита на националните малцинства, живеещи на тяхна територия, включително рамковата конвенция на Съвета на Европа, както и Конвенцията за регионалните езици и езици на младсинствата. Коми, комисията може да, да възприема, да приема обаче инструменти му като може да създава законодателни рамки, които да имат за цел защитата на правата и по-специално, които имат някакви последици за защитата на, на, малцинства, на малцинствата в държавите членки, включително инструменти за насърчаване на културният и религиозен диалог в държавите членки. рамковото решение за борба с дискриминацията и ксенофобията задължава държавите членки да възприемат е, мерки е, с цел наказателното преследване на действия, извършени срещу е, лица за на, на основата на разлики от проистичащи от е, религиозни, културни, раз, расиални, раз, расиални и други разлики. Държавите членки трябва да да предприемат е, мерки за привеждане на законодателството си в съответствие с тези изисквания. Ние следиме много от близо приложението на мерките и спазването на тези правила от страна държавите членки. Както знаете, през 2016 година Комисията предприе мерки за създаване на платформа на мерки за борба срещу речта подстрекаваща омраза чрез платформи, които бяха развити в YouTube и други. В последно време подобни платформи се появиха също така в Google и други. С, с, времено разполагаме с инструменти за събиране на необходимата информация чрез неправителствени организации относно предприятите мерки. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки, неправителствени организации и представители на гражданското общество за организиране на задълбочен диалог за зачитане правата на малцинствата, включително и за обучаване на лица, които да работят с малцинствата. Комисията също така подкрепя чрез различни програми, организации на гражданското общество за обмен на най-добрите практики и насърчаване най-добрите форми на сътрудничество, включително спрямо ромските малцинства. Насърчаването на, грам... на гражданското участие е един от начините за борба с тези явления и по-специално участието на гражданите в различните меро, меро, мероприятия, свързани с европейските избори и други. Не, необход, не, необходимо е обаче да се вземат допълнителни мерки за насърчаване участието на групите, които не са достатъчно представени в различните граждански инициативи. През ноември тази година ще се е, проведе е, форум за насърчаване на демократичното участие на недостатъчно представените е, групи граждани в по-нататъчни мероприятия, свързани по-специално с европейските избори. Сега ще дам думата на колегата, който ще се спре по-специално на различните дейности, свързани с борбата срещу дискриминацията. Както каза моята колега, Европейската съюз разполага с необходимите инструменти за борба с дискриминацията. Ще се спра по-специално на директивата, прията преди две години. През 2015 година бе започната първата процедура по нарушаване на основата на дискриминации в областта на образованието. Тази процедура бе предприета спрямо Чешката република и в последствие подготвяме също така процедури срещу Република Словакия и Унгария. Както виждате, комисията взима много сериозно проблемите, свързани с нарушаването на човешките права. Що се отнася до процедурата за наруша... наруш... нарушение, целта не е да се санкционира държавата членка, а просто да се е, измени положението в страната в сътрудничество с държавата членка, в, в случая да се осигурят е, равнопоставени условия за образование образование на ромските деца. Е, спирам се на проблема, свързан с ромите, тъй като ромите са най-голямото малцинство в Европа 10 до 12 е, милиона е, граждани на Европейския съюз. Проблема с ромите е много сложен, защото не става дума само за, за дискриминация, но става дума и за маргинализиране на това мълцинство от културна и економическа гледна точка в някои държави членки е, ромското малцинство няма достъп до най-основни е, обществени услуги в някои държави членки, като например достъп до е, питейна вода, да не говориме за някои достъп до образование. Много, много често те нямат, те биват на ориентирани към училища за деца с умствени увреждания, просто защото не говорят езика на страната. Две са причините, поради които Европейската комисия превърна а, този проблем в а, при, приоритетен. Зета се спря на един от а, инструментите и Европейската комисия в момента извършва много задълбочен мониторинг на напредък в различните държави членки, макар и проблемите да не са разрешени, все пак установяваме известен напред. През 2010 година бе приета рамкова програма за интегриране на ромското младсенство и в края на годината, през ноември, ще публикуваме резултатите от оценката на приложението на тази рамка. Основните Основната отговорност за интегрирането на маргалинизираните младсинства е на държавите членки. Затова напредък, извършен от държавите членки, се е, оценява също така по силата на европейският семестър и неговите правила. Аз се спрях на директивата, но също така бих искал да да се спра на директивата за равнопоставеността в заедостта. Разбира се, тя, тя обхваща само а, заетостта и различните условия за заетост. И е, в момента Европейската е, комисия работи по разширяване обхвата на тази директива, но ще спра до тук още един представител на комисията. Ако ми позволите, господин председател, искам да кажа няколко думи за образованието. Вие сте господин Майкъл Тойш. Съвсем накратко, ако обичате, казва председателя. Да, благодаря, господин председател. Що се отнася до конкретните въпроси за образованието и културата, те са засегнати в доклада от гледна точка на правната основа. Това са 175 и член 176. Това е ролята за насърчаването на сътрудничество между държавите членки. Ако необходимо също така е, допълнителни насоки, ние помагаме на държавите членки да разработват своите политики, да поемат отговорности като държави членки. На тази основа работим а, за подкрепа на държавите членки, включително и с финансиране. Говорихме за златния стандарт, много неща се правят в съвета на Европа, Европейската харта за регионалните езици, езиците на малцинствата, това е международната сфера, използването на езиците тясното сътрудничество с съвета на Европа и с Европейския център на съвременните езици, прилагането на проблемите в практиката на Европейския съюз. Разбира се, насърчаваме изучаването на езици. Неодавна предложихме една програма за всички езици, не само за официалните езици на Европейския съюз, говорим и обсъждаме с държавите членки какво да направим за обучаването по най-добър възможен начин на всички езици. Правим го в сътрудничество на политиките. Най-важната програма в това отношение е Разъм Плюс. Ние също така насърчаваме изучаването на всички езици. Имаме проекти за обучаване по езици, включително и езиците на мълцинствата. И това това е едно от предварителните условия. Става дума за всички езици. През юни а, бях а, на заседание на групата на Европейския парламент а, за а, езиците на малцинствата. Ние наистина се опитваме да направим всичко по нашите възможности, да насърчаваме съществуващите възможности а, чрез обмяна, да насърчим езиковото разнообразие максимално. Благодаря, председателя, благодаря ви. Да, това беше един конкретен аспект на доклада. Благодаря ви за допълнителното изложение. Сега преминаваме е, към господин Лайдекер от е, съвета на Европа. Благодаря много, господин председател. Първо искам да ви благодаря за поканата. Очевидно е удоволствие е, и не само удоволствие, голяма чест да говоря пред вас, защото в момента набира инерция този проблем, именно защитата на националните малцинства. През следващите няколко минути искам да разгледам два въпроса. Първо ролята на съвета на Европа. Много се радвам, че беше споменат няколко пъти съветът на Европа. Искам обаче да се впусна в малко повече подробности, без да бъда изчерпателен. На второ място искам да кажа няколко думи за рамковата конвенция за защитата на националните младсинства. Тя функционира, структурирана и това е много важно за обсъжданията, които ще проведете, а именно сътрудничеството на редица ключови младсинства защита е, на тези малцинства. Да започна с съветът на Европа. Няма да се изненадате, че съветът на Европа има дълга история, работа по тези теми. Историците казват, че националните мълцинства са споменати за първи път в 1949 година. Това е годината на създаването на съвета. В продължение на много години въпроса беше на дневен ред. В 1993 година обаче след разпадането на бившия Съветски съюз и избухването на междуетнически практики между етническо насилие в бивша Югославия, този проблем стана приоритет. Имаше два инструмента, които е, проистекоха от този период. Първия е рамковата конвенция за защита на националните мълцинства и втория документ е, хартата за регионални езици, езици на мълцинствата. През юни тази година двата договора честваха 20 годишнината от влизането си в сила. Това беше една, на една конференция, двудневна конференция, която доведе много министри в Страсбург и това беше доказателство, че и двата документа са много живи до ден днешен. Споменах тези инструменти, съвета на Европа все по-често бива сезиран да заеме позиция в защита на своите държави членки. Тази година съвета на Европа активно беше ангажиран с съвети по а, законодателството за националните мълцинства в Албания, в Албания и ам, Украина, заедно с, с комисара по националните малцинства в Хага. Естествено, ние не можем да работим без Венецианската комисия. От 1999 година те са разработили редица становища по правата на малцинствата в много европейски държави. Например, Босна и Херцеговина, Харватия, Унгария, Литва, Черна гора, Молдова, Румъния и Украина. Включени са огромен брой различни проблеми, включено, включително използване на държавния език, статута на националните малцинства в различните държави, статута на местното население и така нататък и така нататък. Няма много време, за съжаление, но искам да ви дам малко данни за вашата дискусия за проекторезолюцията. Искам да направя това, като ви представя актуализация на рамковата конвенция и в този контекст е много важно да си спомним, че рамковата конвенция е правно обвързващ многостранен инструмент, който е посветен единствено на защитата на националните мълцинства. Заключенията през 90-те години все още представляват едно голямо постижение. Чрез ратифицирането на рамковата конвенция държавите се ангажират с, с спазването на редица права на мълцинствата, които включват, но не изключително, правото на използването на език на мълцинството, частно, писмено, устно, правото да използват имена на а, а, мълцинствения език и правото да изучават езика на мълцинствата. Освен това, рамковата конвенция конвенция налага на държавите задължението да създава благоприятна среда за защита на правата на младсинствата, включително възможности за обучение на обучителите, достъп до учебници и така нататък. И Разбира се, рамковата конвенция не е договор, който сляпо да насърчава младсинствените права. Нейната цел е да помогне на държавите да изграждат и поддържат общества на хората, в който принадлежащите към национални малцинства са прияти. И да насърчи държави държавите да разработят съответните политики към националните мълцинства, които да бъдат активно проследявани с становища на всеки 5 години от съвещателен комитет, след което се а, излиза с резолюция от Европейския съюз. До този момент 39 държави са подписали и ратифицирали а, конвенцията, а, която е приложима и в Косова. 24 от тези 39 държави са членки на Европейския съюз тези 24 от 28-те държави членки на Европейския съюз осигуряват защита на националните младсинства и аз трябва да добавя, че 16 държавни държави членки на Европейския съюз са подписали и директивата. Ако ми позволите още няколко минути, бих желал да привлека вниманието ви към някои от основните характеристики на рамковата конвенция и на защитата на националните малцинства в общ план, които може би ще ви бъдат полезни в по-нататъчното обсъждане на проекто резолюцията. На първо място няма а, общо приета дефиниция за това какво представлява национално мнозинство. Становищата са много разнопосочни, което обяснява много различните национални дефиниции, които се използват в Рамковата конвенция. Рамковата конвенция също така не съдържа такива дефиниции. Рамковата конвенция не е самостоятелна, няма текст за мълцинствата на ООН, или на Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа. Следователно, в рамковата конвенция държавните организации определят приложеното поле на този инструмент, но а, съвещателния, консултативния комитет има задължението да задава въпроси, за да може групите да не бъдат лишени от конвенцията по дискриминационен начин и коментарите, които се правят от консултативния комитет, водят до диалог и между и в самите държави. И благодарение на този диалог, липсата на дефиниция създава много необходимата гъвкавост на този инструмент, което, разбира се, е в интерес на защитата на националните малцинства. Липсата на дефиниция може да доведе до един втори стълб на защита на националните малцинства, а именно правото на самоопределяне. Това е член 3 или нея 1 на конвенцията и това е а, гаранция за правата на човека. Тогава, когато статут на национално мълцинство се налага на някакви общи, о, о, общности. В рамския, рамковата конвенция и обяснителния доклад се посочва, че това право трябва да се прилага добросъвестно. И алинеята, не предполага права на едно определено лице да има право да избира да принадлежи към едно или друго национално мнозинство. Принадлежността е свързана с определени критерии. Това ме довежда до една още характеристика, която искам да спомена, че рамковата конвенция не е антидискриминационен инструмент. Говорихме с антидискриминационния мандат на комисията. Този инструмент ни довежда по-нататък. И ако ми позволите, господин председателю, един цитат за пояснение в член 4 или не 2 се казва, че страните трябва да приложат адекватни мерки, за да насърчават всички сфери на социалния, политическия живот и така нататък, всичките права на националното малцинство и националното мнозинство. И след това мерките не са няма да бъдат считани като дискриминационен акт, т.е. не става дума само за антидискриминационен инструмент. Този текст отива и по-далече. Отново в резолюцията, в рамковата конвенция, която не е независима, в текст на ОНЕ от 1999 година. Има един член 8, в който се съдържат същите разпоредби. Трябва да се отбележи, че и рамковата конвенция и документа на ОНЕ са крайните продукти на сочени към защита на правилата на малцинствата, малцинствата, които да се защитават чрез рамковата конвенция. Опитът, който беше натрупан през последното десетилетие, показва, че положителните мерки на държавата ще бъдат необходими за а, осигуряване на разнобо... равнопоставеност. А, Извинявам се, че отнех толкова време от вашето време, но го направих, за да допринеса смислено към вашата работа. Както знаете, в много държави членки има натиск върху а, правата на хората и новите инструменти може да са затруднени. Аз се надявам, че нашия принос а, прави този а, път малко по-малко стръмен. Благодаря ви за отличното представяне, включително на рамковата конвенция. Ние всъщност не можем да имаме в Европейския съюз, не може да имаме рамкова конвенция, имаме много по-сложна ситуация с националните младсинства. Именно затова комисията имаше един такъв всеобхватен подход а, не може да се споразумеем дори за броя на мнози на малцинствата, но а, това, което говорихте, беше много релевантно. Благодаря ви много. И сега преминаваме направо към изпълнителния директор на а, Европейската ромска организация Габриела Храбанова. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за любезната покана за участие в днешното изслушване. Нашата организация приветства предложението за резолюция на Европейския парламент за минимални стандарти за мълцинствата в Европейския съюз. Изключително важно е ромите да бъдат законово признато мълцинство в Европейския съюз. Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво иска да запознае европейските и националните институции с реалността, в която живеят ромите, както и да улесни националните НПО при ежедневната им работа. Имаме 30 представителства в Европейския съюз, на Западните Балкани, в Турция и Украина оценяваме европейското културно наследство. Радваме се, че то е толкова многообразно, както и че ромите го дообогатяват. Но защитата на мълцинствата по учредителните договори и по копенхагенските критерии не се гарантира. В държавите членки са в сила различни стандарти, различни са и разбиранията за това какво са мълцинствени групи. Някои правителства не правят разлика между етнически, расови и национални мълцинства. Затова и трябва трябва да има повече яснота при определянето на малцинствата, както и по отношение на тяхната защита от дискриминация и всякакви форми на расизъм. Къде ромите са признати като малцинства? Ще ви дам някои примери, за да ви покажа, че е необходимо да има общи стандарти. Ромите са признати за мълцинство в Централна и Източна Европа, където е най-многочисленото такова население. В Чешката република ромите, например, имат както политически, така и културни права. Но официалната политика все още не е оказала въздействие върху проблеми като маргинализация, дискриминация, както и физически посегателства върху ромите. Във Франция, Италия, Гърция и Испания положението е много по-различно. Там ромите не са признати от държавата като национални мълцинства. В Обединеното кралство пък няма законово определение на понятието мълцинство, но има по-общо определение на ромите или пътуващите общности като расова група. Направени са няколко предложения в италианския парламент, например за признаването на ромите като национално мълцинство, но нито едно от тях не е прието. В Германия законово са признати ромите и общността синти, но не са признати ромите с мигрантски происход. Тоест има разлики между положението на различните групи, дори в държави, където ромите са признати законово като мълцинство. В Австрия, например, ромите са признати от 93-та година насам, но това се отнася само до автохтонните групи, които живеят в Австрия от 15 век насам. Онези, които са пристигнали в Австрия през 60-те години, например, не се радват на същия статут, въпреки че в момента са мнозинството от ромите в момента. Ирландия официално призна пътуващите общности като мълцинство миналата година, но не призна ромите като мълцинство. Финските роми пък са признати като национално мълцинство по силата на Конституцията. Тези данни са от мониторинг, който извършва нашата организация в Европейския съюз. Много са последиците от една подобна политика. Няма национални политики за по-силно участие на ромите в обществения живот. Няма също така и схеми за финансиране, за борба срещу изключването на ромите. Дори институциите, представляващи ромите, се затрудняват да докажат случаите на антициганизъм. Не във всички държави има специални институционални структури за защита от престъпления, продиктувани от омраза и от речта на омразата. А в други държави, като Испания, например, има специализирани прокурори в тези области. Освен това, антициганизмът не е изрично признат в уместните национални политики. Антициганизмът пък не се определя като проблем от отговорните институции. Ромските общности са в уязвимо положение във всяка една страна. Те са зависими от политическата воля в съответната държава, както и от обществения климат. Положението на ромите е още по-сложно от това на останалите мълцинства, тъй като няма минимални стандарти за пълното им признаване и за защитата им. Европейският съюз е гаранция, която е източник на надежди за мнозина. Европейският парламент през 2015 прие резолюция за борба срещу антициганизма. Бе публикуван и доклад по тази тема на Сорая Пост през 2017. От тогава насам положението на ромите се влушава. Те са обект на вековна маргинализация и дискриминация. Призоваваме ви за това да се гарантират минимални стандарти за правата както на етническите, така и на националните мълцинства. Трябва също така да се обърне особено внимание и на хората с увреждания и на общността ЛГБТ. Държавите членки трябва да предприемат активни мерки за гарантирането на достъп на мълцинствата до услуги и до информация. Трябва да се гарантира също така и задължително обучение. Националните, трябва да се създадат също така и национални комисии за помирение. Няма да постигнем успех обаче с всичко това, ако не се консултираме с мълцинствата на местно и регионално равнище. Така ще могат младсинствата да бъдат включени в работата по отделните програми и ще има и ефективни мерки за недопускане на дискриминация. Давам думата на господин Лашло Буковски, пълномощен министр на Република Словакия по въпросите на националните младсинства. Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Позволете ми първо да ви благодаря най-сърдечно за поканата Господин председател, упоменахте, че съм от Словакия. Е, Ще се възползвам от възможността, която ми дава вашият правилник за дейността, да се изкажа народния си език на унгарски. За мен е много важно да гарантираме езиковото многообразие. Днес обсъждаме въвеждането на уеднаквени законови стандарти за младсинствата в Съюза. Говорим за потенциала, проистичащ от това, както и за допуснатите до момента слабости, за възможностите, които ни дава международното законодателство – според мен е от особено голямо значение да се гарантират езиковите права на младсинствата. Езикът е инструмент за посредничество. Той е най-важният инструмент за оформянето на идентичността. Затова и според мен е толкова важен. В Европейския съюз няма уеднаквена нормативна уредба за защита на мълцинствата, но разширяването на съюза изигра важна роля, що се отнася до мълцинствата. През 90-те години бяха сключени две конвенции за мълцинствата. Езиковата харта през 1993 и след това рамковата конвенция за защита на националните мълцинства. Що се отнася до тези конвенции, важна роля изиграха тежките междуетнически конфликти в бившия Съветски съюз и в бивша Югославия. Бе направено едно много важно заключение на политическо ниво, а именно, че е важно да се защитават правата на мълцинствата, за да се предотвратят междуетнически конфликти. Тези две конвенции в Европа дават големи възможности на държавите членки, които от своя страна също играят важна роля. през изминалите десетилетия с тези две конвенции бяха свързани много високи очаквания. Възниква обаче въпросът за това дали изцяло е използван техният потенциал. Езиковата харта влезе в сила през 1998 година. На европейския континент има над 80 малцинствени и регионални езика. За съжаление, много държави членки все още не са ратифицирали езиковата конвенция. Има много неизяснени въпроси, като например какво разбираме под езикови права може ли те да бъдат признати като отделни права? Или пък съществуват като такива само във връзка с други права? Аз бих казал и не съм единственият, че езиковите права съществуват във връзка с други права, като правото на свободно изразяване на мнение и свободата на словото и други. Освен това, зачитането или незачитането на езиковите права е свързано с демокрацията. Затова и според мен езиковите права са един от устоите на демокрацията. Езиковите права играят важна роля. Те трябва да бъдат гарантирани, за да могат хората да упражняват основните си права. Езиковите права са неразривно свързани с основните права, с всеобщите права. Те играят важна роля, що се отнася до основните права на второто и, от второ и трето поколение. Днес езиковите права играят важна роля. На тях се поставя силен акцент не само в личния живот на отделните лица, но и в обществения живот. Що се отнася до това, доколко една държава предоставя на гражданите си възможност да използват родния си език в областта на културата, в обществения живот и в други области. Много е важно визуалното представяне, когато става дума за малцинствени езици. В някои държави членки има законови разпоредби, гарантиращи двоезичието и неговата видимост. И то, това законодателство обхваща както личния живот на отделни лица, така и обществения живот. Под въпрос е обаче доколко това законодателство се прилага на практика, доколко наистина има видимо двоезичие. Това зависи от много обществени и политически фактори. Видимото двоезичие може да допринесе за отправянето на немалко послания. То може да допринесе за по-високо самочувствие сред представителите на малцинството, както и да гарантира търпимост сред представителите на мнозинството. За много представители на мълцинства видимото двоезичие е и средство за <clears throat> равнопоставеност. За да има видимо двоезичие, на първо място трябва да има законови възможности за това. Трябва да има задължителни разпоредби. Трябва също така да се изградят и необходимите структури. Хармонизирането, уеднаквяването на нормативните разпоредби на държавите членки е голямо предизвикателство. Нерядко от една страна действат разпоредбите на хартата, които обаче от друга страна не са в съзвучие с нормативните разпоредби на държавите членки. В редица държави и членки е приета нормативна уредба, но има големи проблеми при практическото и прилагане. В немалко държави членки реализирането на правата на малцинствата е нещо, което се използва за размен на монета в политиката. Но правата на мълцинствата трябва да бъдат разглеждани като всеобщи права. За целта трябва да се приеме европейска нормативна уредба, която да отговори на очакванията по отношение на защитата на малцинствата. Необходими са обвързващи разпоредби в това отношение. На практика има немалко проблеми. Въпреки това, езиковата харта и рамковата конвенция са изключително важни. На тях се пада особено важна роля. Според мен, сега имаме повод, имаме възможност за предлагането на решения. Сега имаме възможност да приемем минимални стандарти, включително и за младсинствените езици. Благодаря и преди да дам думата на колегите за въпроси,

проекто доклада, който разглеждате в вашата комисия. Нашата асоциация беше създадена през 2001 година. Тя обединява главни редактори на ежед ежедневници, издавани на малцинствените езици. Целта е да разпространяваме информация, която интересува по-специално малцинствените групи. Да, бехме си дали сметка, че е, редакциите на този вид е, вестници и средства за информация са много манички, не разполагат с необходимите средства и трудно могат да намерят своето място в ерата на цифровизацията. Много вестници бяха откупени от по-големи издания. В Словакия изданията на унгарски бяха откупени от голяма медийна група в Каталуния. Издания бяха погълнати или се сляха с други издания и това са чрез различни маневри малцинствените езици биват потиснати. Целта обаче е да запазиме езиковото разнообразие, за да запазиме възможността на, за един по-широк и обогатяващ дебата. Затова е необходимо нашите е, малцинствените езици да е, имат статут сходен с а, е, доминиращите езици. Много от вестниците, които издаваме, съществуват от а, десетки години. Те са а, строго регионално локално разпространени, но същевременно те представляват единственият източник за разпространение на информация за развитието на дадено малцинство, ни много често се превръщат и в, в рупор, в високоговорител на тези малцинства, които не разполагат с друг начин на изразяване на вижданията си. Това те могат да се и се превръщат също така в начин за пропагандиране на търпимостта и многокултурният диалог. Е, основните проблеми, с които се сблъскваме, са от финансов характер. Разполагаме обикновенно с много малко средства от страна на някакви органи на властта. Знаете, че писмената преса все по, по получава все по-малко и по-малко средства, откъдето и да е било броят на нашите абонати също така намалява и това води до задълбочаване на финансовите проблеми, с които се сблъскваме. Така че Европейският съюз би трябвало да предвиди някакви начини за финансиране и подпомагане издаването на подобни а, издания на младсинствени езици. Мидас а, има 3 милиона читатели в Европейският съюз ние сме склонни да се организираме в мрежи и с цел да си помагаме едни на други, но е необходимо да се предвидат и други е, начини за подпомагане на нашите издания. Съществуват е, е, инструменти за обмен на опит е, и подпомагане обучението на журналистите в работещи в тези вестници, но трябва да се е, предвидат и други форми на помощ, включително и преминаването към цифровизацията разполагаме с форуми за обсъждане на етнич, етич, етични проблеми, правата на журналистите, правата и задъл, задълженията на, на, на журналистите и така нататък. За Европейския съюз тези издания играят важна роля на ам, разпространители на многокултурните аспекти. И обикновено Европейският съюз се радва с подкрепата и на тези, на, на, на, на, на младсинствата. Необходимо обаче нашите издания да бъдат включени в в общият в цялостната система за подпомагане на издания. Наши представители трябва да могат да участват в програмите за финансиране, за предвиждане на финансиранията, подготовката на финансирането, както и в различните органи за вземане на решение. Липсата на средства не дава възможност правилно и насочено разпространение на изданието. Същевременно технологически напредък дава огромни възможности, като например някои някои с, софтуерни програми, които дават възможност за бърз превод под, подобни а, софтуерни програми съществуват на испански язик, необходимо е да бъдат развити и на други езици. Затова е необходимо обаче да има допълнително обучение, включително за нашите журналисти, работещите в нашите издания. А, допълнително обучение не трябва да се подсигурява само на работещите в е, големите издания на национални езици, но и за нашите. Благодаря ви. Е, благодаря ви. Сега ще помоля докладчика да направи някои заключителни, да, да, да направи заключени. Обсъждането на правата на малцинствата е много а, важен проблем, особено за нашата комисия. Така че ще помоля господин Наги да направи няколко бележ... няколко, да каже няколко думи накрай. Споменявам това, защо нашите експерти наблегнаха и на аспекти, залегнали в неговия доклад, но включително и други аспекти, свързани с правата на малцинствата. Така че сега ще дам думата на колегите. Господин Шогор, с колко време разполагам, пита господин Шогор. Една минута. Не, можете да се изкажете две, продължение на две минути през последните 10 години. То проблема свързан с дефиницията на малцинствата многократно бе повдигнат. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност, защото нека не забравяме, че е, те се отнасят доста безотговорно относно спрямо приложението на, на директивата за недискриминация. Същевременно а, и сме свидетели на много, много случаи на неизпълнение решенията на а, съдилища в държавите членки. Моята страна, Румъния, е пример за това. не, неизпълнение на решенията на съда, свързани с връщане на собственост на църковните власти и други и включително и неизпълнение решения, свързани с речта на омраза. Но бих искал да се спра по-скоро на възможността Европейският съюз да упражнява повече мониторинг, отколкото до ограничения. Копенхагенските критерии съдържат различните аспекти, които са абсолютно задължителни за присъединяване към Европейския съюз и само чрез европейското законодателство може да се урегулира и наблюдава приложението на правилата какво може да се направи, за да може Европейският съюз да упражнява по-голям контрол и по-добър мониторинг в държавите членки? Правото на Малцинствата да използват своя матерен език в името на е, историята на колективната памет. Това е от огромно значение за самосъзнанието, за идентитета на мълцинствата. Много от проблемите в Европа проистичат от е, липсата на, спе, на специфична политика, както и е, липсата на отговорност от страна на институциите при е, приложението на е, правилата. Много, многократно сме се обръщали към Европейската комисия, която многократно е отговаряла. Това не е в нашите правомощия. Затова благодаря на докладчика и на всички онези, които участваха в днешния дебат за възможността да обсъдиме тези деликатни проблеми. Много са проблемите, с които се сблъсквахме, и с, включително и с по-големия ни съсед Германия. Съществува договор в продължение на 30 години. се опитвахме да спазваме разпоредбите от двустранната спозгодба за в областта на образованието и възможността да се поддържа националното съм националния идентитет. В а, а, Германия децата от полски происход имат трудности в комуникацията с е, своята общност на този език и всички наши е, призовавания към е, немските власти да променят нещата бяха неуспешни. Не виждаме, немските власти не проявяват разбиране относно правото на децата да разговарят матерния си език с родителите си. Не става дума за огромни раз, разстояния, става дума за език на една със, съседна страна, език, е, чието носители са и е, лауреати на Нобелова награда. Е, говориме всъщност за една основна за едно основно човешко право. За това ви благодаря за възможността да обсъждаме тези проблеми в момента тук. Благодаря ви за това, че сте поставили тези важни въпроси в вашия доклад. Thank you very much. Много благодаря. Започваме още от самото начало. Имаме декларация на правата на човек, имаме Европейската конвенция за политически и граждански права, имаме Рамковата конвенция на съвета на Европа за младсинствата, но ако ви разбрах правилно, е, всички тези текстове са задължителни, но те са междудържавно правно обвързващи, а не за гражданците. На член 2 също така би трябвало да бъде задължителен и за държавите членки но нямаме вторично законодателство. Имаме закон... антидискриминационно законодателство, но това не е достатъчно. Имаме рамкови конвенции, сме ги имали толкова дълго време и въпреки всичко сме в ситуация, при която малцинствата, дори в Европа, особено а, ромското малцинство, се а, е, а, е, бива третирани зле. А, и ние в Европейския съюз трябва да намерим механизъм. Наистина трябва да го направим, защото както стоят нещата сега, държавите членки трябва да гарантират правата на своите граждани, а ние не можем да направим нищо. И виждаме това на няколко места. Не става дума само за правата на малцинствата, става дума и за други права. И трябва да обмислим какво е решението, какво можем да направим. Как можем да гарантираме, че държавите членки ще изпълнят задълженията си? ние трябва да обмислим какви елементи и какви механизми са ни нужни. Благодаря. Това беше много по-лесно. Иска трябва да добавя, защото комисията спомена, че антидискриминационните директиви са в преките компетенции на нашата комисия, но липсата на прилагане на тези текстове е много лошо. И мисля, че това трябва да се спомене, защото то ще ни помогне да защитим мълцинствата в комисията. Беше направена беше направено много Исках само да подчертая това, а не да се пускаме в дискусия. Сега следващия господин Франц, добре дошли. Мисля, че ви приветствах и на предишното заседание. Благодаря ви и приветствам ви като член на, ваша, на нашата комисия. Благодаря. Защо не функционира ефективно стратегията за приобщаване? Най-силно дискриминираните мълцинства, като например ромите, не участват равнопоставено в прилагането на тази стратегия. Това е причината. Ако не се гарантира тяхното участие, не може да се стигне до трайно подобрение. Табоизирането на антициганизма в отделни държави няма да допринесе за подобряването на положението на ромите признаването на втория роден език руманеск не е от полза за засегнатите лица. Ако децата от тази общност нямат право на равнопоставен достъп до образование, ако има сегрегация в образованието по отношение на ромите, ако ромите нямат възможност да участват в обществения живот, дискриминацията, що се отнася до достъпа до образование не е обект на мерки за противодействие, най-вече в източноевропейските държави. Най-вече неравнопоставените деца трябва да се ползват с закрила по Конвенцията за защита на детето. Но в определени държави, като например в моята родна страна, тези права се потъпкват, без да има последици от това. Друг проблем е и корупцията. Тя значително допринася за това финансирането по стратегиите за приобщаване да не стига до съответните адресати трябва да има отговорно участие от страна на НПО и на институциите, представляващи мълцинствата, за да се стигне най-накрая до резултати. Трябва да има уеднаквяване на ниво институции. Ще можем да се преборим с проблемите само когато има равнопоставено участие на засегнатите лица. Трябва да го насърчаваме. То трябва да е обект на мониторинг. Антициганизма трябва да е обект на същите мерки, както и антисемитизмът. Thank you very much. Mr. Adamov, please. Господин Адемов. Председател, въпросът за изработването на минимални стандарти за малцинствата в Европейския съюз е много важен въпрос за Съюза. Както каза господин Наги, в Европейския съюз има 50 милиона жители, които отговарят на критериите, за да бъдат определени като малцинства, което не е никак малко но виждаме, че в различните страни членки има понякога различно отношение към представителите на малцинствата. Не във всяка страна имаме нужната толерантност към тях. Затова се налага Европейският съюз категорично да се ангажира със защита на малцинствата, но за да се случи това, е нужно да бъдат създадени общи европейски стандарти. Един от основните принципи в Европейския съюз е уважението към правата на лицата, които принадлежат към малцинствата, и представители на малцинствата имат специфични нужди. Те трябва да имат пълно равенство във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот. И именно поради това се налага да се създадат тези стандарти за защита на малцинствата и тези стандарти да се отнасят както за страните членки, така и за страните – кандидати за членство, особено от тези страни от Западните Балкани. Благодаря Ви. Okay, thank you very much. Are we all done from members? Благодаря. Свършихме ли, изчерпахме ли желаящите да се изкажат сред депутати? депутатите. Так му господин Надь си зае мястото. Сега ще го помоля да направи заключителни бележки по повдигнатите въпроси ще разгледаме нещата от конкретна гледна точка. Както казах, темата е много широка. Има расови, етнически, езикови мълсинства. Споменавам доклад от 2004 година непосредствено след присъединяването на 10 държави а, това, което говореше колегата Валеро, въпрос е много сложен. Ще и се надявам, че поне по време на изслушването се опитахме да включим някои от сферите, които не са непременно в компетенциите на нашата комисия. Господин Над, искате ли да направите заключителни бележки за това какво искате да постигнем с доклада? Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички изказали се, особено на господин Буковски е, за който изрази много от е, моите становища и реагира на позицията на Европейската комисия от гледна точка на държавите членки. Като бивш депутат от съвета на Европа, знам е, много добре как се приемат резолюции. Господин Лайдекер спомена, че а, от тези 49 а, резолюции една е много важна. А, за, тя е за защита на малцинствата. Тя е ратифицирана от 24 от 28-те членки на Европейския съюз, но трябва да се наблюдава и приложение на тези ратифицирани рамкови документи. И а, съвет активно мониторира това. Винаги нещата са сложни във всички доклади за основните права в Европейския съюз. Има много оплаквания за нарушения в държавите членки, понякога дори на основни правила, права, извинете, на, на малцинството до малцинствата. Европейския съюз именно по тази причина създаде копенхагенските критерии за кандидатстване за членство в Европейския съюз, защото има 50 милиона граждани, които принадлежат към различни малцинства и те трябва да а, се възползват от а, истински гаранции. За правните основания имаше решение на Съда на Европейския съюз за инициативата за гражданство и Европейския парламент, както беше казано в доклада за основните права, а, необходими са минимални стандарти за националните малцинства. Ние знаем ограниченията на компетентностите на Европейската комисия, до каква степен те са гъвкави в всякакви политики. Аз мисля, че Европейския парламент има отговорност да придвижи напред на нещата, е, за да може комисията да намери възможност е, да вмени в отговорност на другите държави членки да постигнат тези златни стандарти. Искам да попитам комисията как а, е, а, ста, как о, оценява становището на Съда на европейските общности във връзка с, с техните политики. Един кратък отговор, бърз отговор на комисията, но моля бъдете кратки. Благодаря. Просто искам само да обясня това решение на съда, това беше на основанията, на която комисията провери първоначалната регистрация на инициативата на младсинствата, в която се съдържат 11 предложения. Комисията първоначално отказа, защото това не са всички предложения за 11-те елемента и Общия съд реши, че комисията трябва да обърне конкретно внимание на всеки на всяко от изискванията, но само две от 11-те са извън рамките на комисията и са обект на отделно законодателство. И когато се внесе официално инициативата, ние трябва да реагираме на тези 9 пункта но комисията има компетенция за да заложи стандарти, основни минимални стандарти за защита на правата на младсинствата. Когато бъде внесен този документ, ще има изслушване отново в Европейския парламент. Благодаря, благодаря, каза председателя. Мисля, че изказванията на председателите бяха добри, самостоятелни коментари на, за минималните стандарти, за това, което е да, един много широк проблем. Имаме доклад по собствена инициатива на господин Надь благодаря ви за това изслушване на базата на този е, доклад от собствена инициатива. Благодаря на колегите, благодаря на нашите гости за отличните изказвания. Благодаря ви, че ни отделихте време. Разбира се, никога не е достатъчно това, което се прави за правата на европейските малцинства, но благодаря на всички, благодаря на депутатите за това, че участваха в дебата. Още веднъж много ви благодаря, колеги. from, Mrs. Holmeyer. So, colleagues, um... И така, колеги, за унеси от вас, които няма да останат тук, много ви моля тихичко а, си тръгнете. Сега преминаваме към петата точка, създаването на фонд вътрешна сигурност. Унеси от вас, които остават тук да чуят тази точка. на тях казвам, че това е предложението, прието от комисия за създаване на фонд вътрешна сигурност, част от законодателния пакет, свързан с следващата финансова перспектива от 21 до 27 година. Моника Холмайер е докладчик която е заместена обаче от Роберта. Ще започнем да работим по това законодателно предложение с представена първо от страна на комисията. Има ли а, колега от генералната дирекция по вътрешни работи? Роберта, ти заместваш госпожа Холмайер. И а, ако колегата от Генерална дирекция по вътрешни работи може да ни даде представа. След това ще помоля Роберта Манцел да даде гледната точка на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Благодаря за възможността да а, взема участие тук с почитаемите също е, е, депутати от комисията Либе. Ще започнем с изведените полуки. Разбира се, имахме експост пост е, оценка, междинно оценяване на състоянието на това, което се прави за вътрешната сигурност, на фонда вътрешна се, с, а, сигурност. Това е нещо допълнително за държавите членки. Как се финансират транснационални действия между държавите членки? Разбира се, създаването на мрежи, финансирането на системи, всичко това допринася за колективната сигурност в Европейски съюз и следователно ние говорим за обхвата на фондовете. Това е отразено също така в документите, които бяха изготвени. След това ще ви покажа повече подробности. Имаше и някои също така слабости, имаше липса на гъвкавост във връзка с фонда за обежище, фонда за интеграция. Имаше много тежка липса на а, възможност да се изпратят фондовете там, където са най-важни. Необходимо е повече опрост платено действие. Знаете, че това е едно от, е, една от, е, е, един от недостатъците на тези фондове. И една голяма грешка, която направихме в миналото, е, че много късно създадохме индикациите за държавите членки и основата в след това ако искате да видите фонда на вътрешната сигурност в табличен вид, за разлика от времето, имаме вътрешна сигурност заедно с отбраната и гражданската защита и тук можете да видите, че фонд вътрешна сигурност възлиза на 1,8 милиона, което включва и агенциите. Тук можете да видите разпределянето на това, което тази част, която отива на, а, към агенциите и към фонда, разбира се, Европол, агенциите за сигурност, които се финансират отдевно, отделно. И това са различните разпределения на финансовите средства. Можете да видите също така, че 7% от фонда от, и виждате увеличаването от 1 милиард на 2,5 милиарда и виждате подкрепата на Европол, подкрепата за другите агенции. Тук обясняваме и описваме съвсем накратко приложното поле на фонд вътрешна сигурност. Можете да видите, че фонд решава а, хоризонтални въпроси с висок а, с сигурност, борбата срещу тероризма и някои от новите заплахи, като например киберпрестъпността. Виждате политиките, целите, които са хоризонтални цели, увеличаване на обмената на информация, размяната на информацията, което е много важно в сферата на сигурността на Европейския съюз, повече подкрепа за оперативната работа в държавите членки и засилване на капацитета за борба и предотвратяване на престъпността. И също така във всеки от тези е, е, въпроси, има действия, има приоритети, финансиране на IT системи, както това беше направено и в миналото. Разбира се, не само създаването на IT системи, но тяхното активно и добро използване. Имаме много добри системи, но също така трябва да има хора, които да са обучени да работят с тях и да може да обменят информация по хармонизиран начин между държавите членки. Една друга цел. Ние говорим тук за, а, за екипи за съвместно разследване, съвместни оперативни действия, ограничаване на а, задачите а, с оглед на а, циклите. Ние имаме много добри мрежи, е, Атлас, е, например и продължаваме да финансираме създаването на тези мрежи, чрез които се обменя опит и най-добри практики. Разбира се, сътрудничеството с ЕПАЛ, Европол и другите агенции, включително, разбира се, с националните агенции на държавите членки. Третата цел е много а, тук говорим за укрепване на капацитета, естествено трябва да подобрим обучението на заинтересованите лица, на полицейските сили. Също така трябва да се обучи и обществото, да се повиши информираност да а, има някои от държавите членки, които поеха лъвския дял от а, осигуряването на средства за тези инициативи, но по-добре е да се ограничи сумата, която се използва за техника, за стандартна техника и ние вече не финансираме стандартна техника, като нормални патрулни коли, но също така имаме и ограничаване на то, това перо на разходите до 15%. И тук, както казах, разпределянето на финансирането е много важно. Много важно да има финансиране на тези агенции. Европол фантастично се справя, така че ние повишаваме финансирането на тази агенция. Не е ясно Комисията всъщност тук ще направи по-конкретно предложение за бюджетните процедури и също така ще ще направим така, че агенциите да се ангажират много повече в приложната фаза. Европейската комисия, Европейския парламент, ръка за ръка с институциите и агенциите да осигури прилагането. Ето средствата, как се разпределят те на държавите членки и сега ние говорим за критериите, ние говорим тук за това как да се направи разбивка 2,5 милиарда си евро половината ще бъдат е, предвидени за национални програми на държавите членки. Много е важно да осигурим голяма гъвкавост, е, така че останалите 50% да бъдат разпределени за периода 2021 до 2027 година, 10% до средносрочно средносрочния преглед. Ние загубихме възможността в предишния многогодишен период да, да направим преразпределение средносрочно. Ние сега а, оценяваме допълнително приоритетите, така че даваме 250 милиона за 2020 до 2024 със същите критерии, както в 2021 година. След това оставяме 1 милиард за тематични цели, които да бъдат насочени към приоритети за целия Европейски съюз, които ще бъдат определени чрез процедура на комитология. Това са критериите, по които ще бъдат разпределени средствата на държавите членки. Ще използваме три много неутрални критерии 40% в зависимост от размера на населението, 15% съответно на територия предвидят 45% за инвестиране на, във вътрешни а, фактори. Това означава, ето тук тези жълтите критерии, а, сините критерии са по-големите държави членки, са, които финансират по-големите ресурси ние много мислихме за критериите свързани с сигурността, защото тук не става дума за такива критерии. Беше много трудно, практически невъзможно да се намерят критерии, които да фигурират във всички държави членки редовно, за да може да ги използваме като критерии за осигуряване на средства. Ние решихме да се насочим към тези три основни критерии, а не да разчитаме на ненадежни критерии. Ето тук подобряване на фондовете, увеличаваме финансирането, имаме по-голяма гъвкавост ще имаме също така и повече възможности да е, обърне внимание на условности, шенгенски оценки, е, ще наложим като условия на държавите членки, ще трябва да се изпълняват препоръките, които а, е, които а, до сега не бяха толкова задължителни. И ако има нарушение на някакъв приоритет, ще може да се суспендира, да се спре плащането в определена сфера. Новото нещо е, че ние предлагаме нещо, което е много полезно за един фонд сигурност, който 100% се финансира за оперативните разходи. Това дава гъвкавост на държавите членки. А, той ще бъде ограничен до 10%. И тук накрая, последната стрелка, ние а, а, осигуряваме по-голямо съответствие с законодателните приоритети, с структурните фондове, с приоритетите на другите инструменти, за да може сигурността да бъде основен елемент във всички програми. И съвсем бързо е сега но подобрение на този фонд е възможност да има по-голяма възможност за съфинансиране в е, един конкретен период в борбата срещу радикализацията, също така за създаване на оперативно съвместими IT системи. Тук не сме написали всичко, но тук са дадени организациите, които нямат право да получат средства по този фонд. Това са военните организации. Също така а, не се предвиждат средства за стандартна техника. Вече го казах. Тук съвсем набързо ще кажа. Това са тематичния инструмент за разпределянето на средства. Тук виждате графично представяне за тази тематичен, тематичен а, механизъм отляво 50%, които ще бъдат предоставени в 2021 година. Имате 10% също така в 2020-2024 година и 50% на базата на последните 3 години. 50% ще бъдат дадени на последната референтна година. Това ще бъде в 2023 година. в зависимост от годините, в които това ще бъде възможно. Това е един тематичен механизъм, който дава възможност да се използват съществуващите инструменти за спешна помощ, за да може да се насочим към приоритети, които имат по-голяма принадена стойност, за да може да се реагира на приоритетите след това имаше нови приоритети, нещата се промениха. А, държавите членки нямаха възможност в миналия период да пренасочат средствата към новите приоритети, полицейските сили, приложните агенции започнаха да прилагат средствата, защото искаха да почнат новите действия, но ние в 16 и 17 година вече, когато определихме новите при, при, приоритети, а, средствата бяха изразходвани, така че новите приоритети, за тях нямаше достатъчно средства. Например, системата за спътническите списъци в самолетите, това са антитерористичните средства и ние тогава трябваше да се обърнем към вас да, за допълнителни средства. А сега се опитваме да осигурим допълнителна гъвкавост. Ето механиката на това, как се прилага това, тези неща, за които говорих. Една двогодишна програма, която беше представена на вашата комисия, на парламента, на комисията за с на обсъждане за това какви са приоритетите, какви са различните модалности транснационални действия, допълнително финансиране от държавите членки. Също така предвиждаме в този тематичен а, метод по-малко бюрокрация. Мисля, че обясних е, в изложението си. Необходимо ни е повече гъвкавост, необходимо е, е да имаме възможност да предоставяме допълнителни средства за държавите членки. Иначе трябва много подробно и продължително да се оценяват националните системи, националната ситуация това отнемаше около 8 месеца. Ние се опитваме по-бързо да се ревизира бюджета. И тук има едно подобрение. Ние имаме хармонизирани а, правила и всъщност това беше представено на вас, на заинтересованите лица, като един наръчник за изразходване на споделени структурни фондове и управленски фондове. Това е защитата на държавното, на общественото пространство, за да може, например, една строителна компания или неправителствена организация просто да има своите своите програми, но и да има достъп до структурните фондове на базата на и същи правила. Това беше критикувано от някои от нашите заинтересовани лица. Те казват, променяте правилата в, пара, в крачка. Да, правим го, защото искаме да има повече хармонизация, да се помогне на държавите, бенефициери да работят по-добре. Тук съвсем накратко искам да ви кажа, това са различните инструменти, които могат да допринесат за сигурността. И както казах, това е последния екран. Има две сфери, в които ние насочваме големи усилия да се а, покаже, че сигурността е голям приоритет, да се откроят при покриващите се сфери, финансирането също така и на някои въпроси и на външната сигурност. А, първата възможност е да се о, обърнем към хоризонта Европа 2020 година. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Съжалявам, че ви подканвах да бързате но имаме още много точки за обсъждане днес следовен. Госпожа Мецола, представлявам госпожа Холмайер, която днес не може да участва. Тя благодари на комисията за уравновесеното и предложение, което е чудесна отправна точка за по-нататъчни разисквания. Благодаря и аз за обстойното изложение, което направи комисията днес. Радваме се, че сред приоритетите на комисията е по-силният акцент върху въпроси, свързани с сигурността. Тя предлага на отвояване на фонда за вътрешна сигурност до 1,5 милиарда. Вече отдавна призоваваме за това. Комисията ще работи по-активно върху ИКТ системите, върху оперативната им съвместимост, върху повече капацитет за обучение. Моника приветства всичко това. Приветства също така и идеята на комисията за повече съгласуваност с други фондове, като фонда за интегрирано управление на границите, структурните фондове и фонда АМИФ. Това ще доведе до полезно взаимодействие, както и до значителни подобрения в сравнение с настоящата нормативна редба, най-вече по отношение на упростяването на процедурите и намаляването на административната тежест. Регламентът за общо приложимите разпоредби ще е от ключово значение в това отношение, тъй като той съдържа съдържа общите принципи. Надяваме се, че колегите от Комисията по регионално развитие ще изработят надежден инструмент. Приветстваме и решението за споделено управление между комисията и държавите членки. 60% от фонда ще бъдат заделени за национални програми, което е логично и справедливо. В началото на програмния период само 50% от фонда ще бъдат предоставени на държавите членки, така че да може към момента на междинния преглед да се направи оценка и да се оценят реалните потребности. Така възможно най-ефикасно ще бъде използвано финансирането в държавите членки. Трябва да заложим на постигането на целите по отделните проекти. Не бива да има прекомерна бюрокрация, която да попречи на постигането на тази цел. Има много въпроси към комисията. Това са въпроси на колегата, които ще прочета сега. Трябва да работим за това, например, финансирането да допринесе за постигането на приоритетите на Съюза в областта на вътрешната сигурност. Като едновременно с това обаче има и достатъчна гъвкавост. Това е особено важно за по-малки държави, като моята родна страна Малта работа. Въпросите на колегата. Какво стои зад новата архитектура на програмите. Защо 10 резерв за изпълнение не е включен в регламента за общо приложимите разпоредби, при положение, че има подобно предложение за други фондове? Комисията би ли могла да обясни как ще сработи това на практика при положение, че няма, непредвидена извънредна помощ? Как ще се отрази това върху функционирането на фонда, като се има предвид важната му роля за сигурността на гражданите? Защо комисията е изключила възможността за агенциите от областта на правосъдието и вътрешния ред да получат достъп до фонда за вътрешна сигурност, с изключение на извънредна помощ? Какво ще се случи освен това, ако комисията е изчерпала възможното финансиране в пълен размер преди междинния преглед. Това бе всичко от страна на Моника. Тя с удоволствие ще работи по това предложение с вас и докладчиците в Сянка. Председателят, преди да дам думата на комисията за отговор, докладчиците в Сянка. Госпожа Кенге от името на социалистите и демократите. Благодаря, Клод. И аз искам да благодаря на комисията за много подробното представяне на предложението й. Благодаря и на докладчицата за това, че ни даде известна представа за измененията, които предлага. Обедена съм, че ще си сътрудничим тясно по този въпрос. Настъпват постоянно промени в областта на сигурността, поради което и Европейският съюз постоянно трябва да напасва действията си. Вече бе казано, че ще има повече гъвкавост, упростяване, координиран и последователен подход. Това са някои от измененията, предвидени по Фонда за вътрешна сигурност. Трябва да се предприемат мерки не само за противодействие, но и за сътрудничество, както и за превенция. Във връзка с това на държавите членки ще се пада особено решаваща роля – трябва да добавим също така и необходимостта от засилено сътрудничество с трети страни, например с цел борба срещу трафика на хора и трафика на мигранти, както и борба срещу тероризма и радикализацията. Особено важно за нашата група е и зачитането на основните права и човешкото достоинство. Фондът за вътрешна сигурност трябва да се прилага, като се вземат предвид и правата закрепени в хартата на основните права на Европейския съюз. Фондът трябва да е и в съзвучи с международното право. Тези аспекти ще са и онези, върху които ние ще поставим особен акцент. Благодаря още веднъж на докладчицата. Сигурна съм, че през идните седмици и месеци ще работим много ползотворно заедно. За сега нямам въпроси. Надявам се, че ще си взаимодействаме ползотворно, за да изясним много от въпросите, които повдигнах до тук. Председателят благодаря Сесил. Някой друг? Господин Франц? Не, давам думата тогава на господин Гастело, представителя на Комисията за отговор на въпросите. Благодаря ви за въпросите. Благодаря и за възможността да отговоря на някой от тях. По първия въпрос попитахте какво ще се случи, ако държавите членки са освоили финансирането в пълен размер преди междинния преглед. За този случай е предвиден тематичният инструмент. По този инструмент през 2021, 2023, 2025 и евентуално през 2027, т.е. на всеки две години, ще имаме възможност да разпределяме финансиране и след междинния преглед, за да се работи по спешни приоритети, както и за по-активни действия. В миналото не използвахме опростените варианти за разходите. Това на практика се свежда до използването на еднократни суми. Може да се опрости процедурата за държавите членки, ако се използва този подход. До момента не сме го използвали не защото не е бил привлекателен за нас, а защото държавите членки искаха по-ясни указания от страна на Европейската комисия, както и по-активна работа от нейна страна държавите членки в бъдеще ще могат да започнат изпълнението по фондовете още от първия ден, без да трябва да минат 6 месеца, и дори година, през които да бъдат определени компетентните органи. Разбира се, ще извършваме последваща проверка, за да сме сигурни, че са били определени действително тези органи. Защо агенциите, работещи в областта на вътрешния ред и правосъдието, не могат да ползват финансиране по фонда, освен ако не става дума за извънредна помощ? бюджетният орган иска да се предвидят отделни средства за агенциите и отделни средства за нашия фонд. Ако има трансфери от нашия фонд към агенциите, то тогава ще има по-малко възможности за контрол. Дори няма да има такива възможности. Ще се прехвърлят средства от един инструмент към друг което е известно отклонение, би било известно отклонение от първоначалното предложение на бюджетния орган, който е определил конкретни суми за агенциите и за Фонда за вътрешна сигурност. Бихме се така отклонили от прерогативите си. Ако възникнат, разбира се, извънредни ситуации, ще има възможности за бързи действия. Ще има възможност за отклоняване от първоначалната идея на бюджетния орган, като разбира се се гарантира необходимият контрол. Както знаете, извънредната помощ за сигурността е използвана в по-малка степен. Бе използвана много активно за охраната на границите и миграцията. Според нас извънредната помощ трябва да се ограничи в рамките на минимума. Тя трябва да се използва за допълването на финансирането, когато това е необходимо. Има възможност за извънредно финансиране по искане на отделни държави членки. Комисията ще взема решение по тези искания на базата на работната си програма, която представяме на съвета и парламента всяка година. До момента извънредната помощ се предоставяше директно от комисията на съответната заинтересована страна, която може да е агенция като Европол или Сепол или държава членка сега, след като се вземе решение какво ще се финансира, ще може да се предоставя помощ на държавата членка. Към момента мониторингът върху изпълнението се извършва от Европейската комисия. В бъдеще държавите членки също ще имат възможност да извършват административно управление на помощта, след като тя бъде одобрена и предоставена от комисията. Зададохте важен въпрос за 10 резерв за изпълнение – по структурните фондове не се предлага такъв резерв, тъй като опитът с този резерв не бе особено положителен. Но в нашия случай, за разлика от структурните фондове, е необходима много по-голяма гъвкавост. В нашата област настъпват много по-бързо промени по места, поради което се нуждаем и от гъвкавост. Трябва да можем да правим промени в разпределените суми към момента на междинния преглед. Затова е предвиден 10% резерв за изпълнение по тематичния инструмент. По структурните фондове пък настъпват по-малко промени по места. Там има по-малко динамика, поради което не е необходима и толкова голяма гъвкавост. Друг от вас зададе въпрос за третите страни. Да, това е една от промените по фонда вътрешна сигурност. Той е структуриран така, че всякакви мерки, които могат да бъдат предприяти на вътрешно ниво, могат да бъдат предприяти и на външно, в трети страни. Това не винаги ще е необходимо. Инструментите за външни действия са според нас най-подходящи за работа в трети страни. Но ако няма такива инструменти за външно финансиране, ще може да се намеси и фондът за вътрешна сигурност. Зададохте и въпрос за правата на човека и основните свободи. Разпоредбите по директивата допринасят за защитата на правата на човека и основните свободи. Това е нещо, на което обръщаме особено голямо внимание, подобно и на държавите членки. То ще бъде отбелязано в междинния ни доклад. Към момента държавите членки разполагат с много силни системи в това отношение, по отношение както на сигурността, така и на миграцията и на границите. Пълното спазване на хартата на основните права, разбира се, е от изключително значение. Благодаря ви за въпросите, благодаря ви за възможността да ви представя фонда. Председателят, благодаря ви. Сега трябва да приключим по тази точка. Благодаря ви за изказванията. Сега преминаваме към точка 6. Регламентът за създаване на система за влизане и излизане става дума за коригендум в текста. Докладчикът ни господин Диаздемера днес не е тук. Става дума за три грешки, не толкова важни, които се поправят с този коригендум. Първата корекция се отнася до притежателите на паспорти от цялата европейска общност, лица, които не са обхванати от регламента. Бе установено, че те не са обхванати от регламента едва след приемането му. Втората поправка се отнася до точка от преамбюла 32 Тук разпоредбата се премества в член на 16. Всичко това са доста технически въпроси, които трябваше да бъдат обаче изяснени. За господин Диас, според господин Диас Демера не би трябвало да има проблем да ги одобрим. Then I would um, conclude that ако няма възражения, то съгласно член 231, параграф 3 от правилника за дейността, можем да установим, че са били действително допуснати грешки и че представения днес коригендум ги поправя по задоволителен начин. Коригендумът ще бъде обявен и в пленарната зала, съгласно същия член от правилника за дейността, параграф 4. Следващата точка ще разгледаме проект на становище по доклад на Комисията по правни въпроси на тема защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза. Майте е докладчикът ни по становище, но тя днес не може да участва. Господин Депре любезно се съгласи да я представлява. Той ще ни представи становището и имате думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да извини отсъствието на Майте Руис, която не може да присъства днес на нашето заседание, тъй като не е в Брюксел, има други ангажименти. Ще ви представя от нейно име становището по предложение за директива за защита на лицата, съобщаващи за нередности в Европейския съюз. Майте казва, че е работила с, в тясно сътрудничество с докладчикът от Юри, госпожа Розиер и Двете считат, че доклада ще допълни проекто доклада, представен в Юри. Първо. И изменения относно процедурата по съобщаване на нередности. Измененията са минимални, тъй като докладчиците смятат, че комисията Юри трябва да разгледа този въпрос. Нашият докладчик е внесъл изменения, които допълват и внасят повече съдържание, като включва критерии за тълкуване на съда относно що е трудещ се. Второ, нашия докладчик настоява на следното. Необходимост необход, на необ, необходимостта да, да се осигури по-голяма защита на съобщаващите нередности извън трудовото място, защото оби, Вярно е, че обикновено най-големите проблеми притич, проистичат от трудовите правоотношения. Но според докладчика смята, че личният живот на лицето може да бъде тежко засегнато от случващото се на е, работното място. Така че тя е предложила няколко изменения за да се допълни цялостният аспект на защитата. Трето, е, тя предлага да се, да се е, включи е, понятието анонимност, допълвайки понятието поверителност. Когато а, поверителността не е доста, достатъчна, анонимността би могла да осигури защита на лицето. Докладчика в Сянка също така е включила някои дефиниции с цел по-голяма провна сигурност и улесняване а, трансграничната защита на подаващите сигнали е, добавила и някои аспекти, които са отвъд е, обхвата на директивата. В заключение, проект становището на нашия докладчик включва 32 изменения, които имат за цел да допълнат е, и уравновесат предложението на госпожа Розиер в рамките на Юри нашата докладчица е, ми ме помоли да ви съобща, че е готова да работи в тясно сътрудничество с всички докладчици в сянка с цел постигането на най-добрият резултат. Това е господин председател. Благодаря прекрасно прочетохте становището, също толкова емоционално, колкото Бихте го прочел, ако беше и ваше. Думата имат докладчиците в сянка. Първо госпожа Стивенс от името на ЕКАРЕ. Beste collega's, voorzitter. Благодаря. Колеги, господин председател, нека първо благодаря на докладчицата за работата им. Водеща комисия, е комисията по правни въпроси. Радвам се, че и нашата комисия може да се включи. Неодавнашните скандали като LuxLeaks, панамските документи, Дизелгейт, както и настоящото разследване във връзка с Кеймбридж Аналитика показват, че подаващите сигнали за нередности са важни с оглед разкриването на незаконни практики. Практики, които нанасят вреди както на отделни лица, така и на обществото като цяло. Сигнализиращите нередности се нуждаят от защита. Възниква въпросът за широкото тълкуване, което се дава на подаващ сигнал за нередности в това предложение. Така няма да можем да вземем на сериозно лицата, подаващи такива сигнали. Онези, които реално сигнализират нередност, няма да могат да получат под закрила. Трябва да се вземат предвид и работодателите. Ще работя заедно с докладчицата, за да изготвим един добре уравновесен текст. Докладчикът по това досие от името на социалистите и демократите. Господин Кюстер, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за представянето на становището. Благодаря на докладчицата за работата. И благодарение на настойчивостта на Европейския парламент, комисията най-накрая излезе с законодателно предложение. Мисля, че всички можем да се съгласим с това, че е крайно време да бъде предвидена по законов ред защита за подаващите сигнали за нарушения на европейското законодателство. За нашата група е ясно, че подаващите такива сигнали са от основно значение за разкриването на неправомерни и незаконни действия. Според нас подаващите сигнали на нередности са от основно значение за защитата на обществения интерес, за гарантирането на прозрачност, за борбата срещу организираната престъпност и укриването на данъци. Те са и основен фактор в борбата срещу корупцията, допринасят за подвеждането под отговорност на дружества и правителства. Нерядко подаващите сигнали за нередности са единствените, които допринасят за разкриването на поверителна информация. Защитата на подаващите сигнали за нередности е изключително важно за свободата на изразяването на мнение, за плурализма, за демокрацията и свободата. Приветствам предложението на докладчицата, в което се предлагат по-силни мерки за гарантиране на анонимността и поверителността по отношение на подаващите сигнали за нередности. Подаващите такива сигнали лица се излагат на много голям риск в лично и професионално отношение. За тях има последици от гледна точка на реномето им, както и финансови последици. Затова трябва да помислим и за обещетяването на тези лица. Надявам се, че ще работим ползотворно заедно с докладчицата. Сигурен съм, че ще намерим удовлетворяващо решение, което да допринесе за силната защита на подаващите сигнали за нарушения на европейското законодателство. Докладчик, извинете, докладчик сянка от името на Обединената левица е Барбара Спинели. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за отличната й работа. Благодаря и за измененията във връзка с защитата на данните, както и за онези изменения, в които се предлага онези подали сигнал, които не искат да се разкрива самоличността им, да могат да останат анонимни. Аз ще внеса някои изменения, които ще доусъвършенстват предложението. То така или иначе към момента вече е много добро. Ще внеса някои предлож... изменения, в които предлагам да се разшири приложното поле на директивата, така че то да обхваща всички разпоредби на европейското законодателство, не само онези, които се упоменават към момента в предложението. Според мен списъкът с обхванатите от текста разпоредби трябва да или да бъде разширен, или изцяло да бъде заличен. Освен това, според мен, по директивата трябва да се предоставя закрила и на онези, които дават възможност на някого да разкрие информация. Имам предвид разследващите журналисти и посредниците действията на тези групи лица допринасят за надлежното разкриване на потенциални нарушения. Учащите се, работниците, стажантите, лицата на временен трудов договор също трябва да се ползват с закрила. Има и още нещо, което според мен е особено важно – това е възможността за подаващите сигнал за нередност да изберат канала, по който да сигнализират за наличието на проблем. Предлагам да се премахне системата на иерархично подреждане на каналите на външни и вътрешни. Това се съдържа в предложението на комисията. Имам и въпрос по същество. Не би ли било добра идея директивата да урежда и институциите на Европейския съюз, както и всички агенции на съюза, не само унези, които в момента са изброени в предложението. Те също могат да се възползват от подадени сигнали за нередност, когато става дума за прилагането на европейското законодателство. Така ще отправи много важно послание към европейските граждани, които нямат особено голямо доверие към европейските институции. Председателят, благодаря. Благодаря за обстойните изказвания на докладчиците в Сянка. Ще ги предадем на докладчицата, господин Депре. Благодаря, господин председател. Няма да правя заключения, тъй като не съм докладчик в сянка. Ще предам на нашата докладчица коментарите на колегите и смятам, че дискусията ще се проведе при отлични условия и ще постигнем най-добрите резултати. Благодаря на всички колеги. Благодаря за това, че заместихте докладчика. 14 септември е крайния срок за внасене на измененията ще гласуваме тук е, в нашата комисия на 10 октомври, а Юри ще гласува на 22 октомври. Сега преминаваме към общият е, дебат относно общото разискване, относно оперативната съвместимост между информационните системи на ЕСЕ, точка 8 и 9, е, измененията по двете становища. Да видим дали докладчиците са тук. Тук са. Така, първо давам думата на господин Ленърс, а после на господин Мело, след това на докладчиците в сянка. Господин Ленърс. Благодаря, господин председател. Мисля, че прекарахме много часове това лято, било то на плажа или на друго място, да разгледаме всички изменения. Те бяха повече от хиляда относно становището за граници и виза. Общо броя на а, а, измененията беше, бяха около 2000. Но но в крайна сметка не е, количеството изменение е важно, а важно е качеството и много от измененията дадаха възможност за по-добро развитие и за усъвършенстване предложението на комисията. Би искал да благодаря на всички докладчици, представители на различните политически групи за това, че усъвършенстваха двете предложения, които бяха разделени по технически причини от комисията, но времено са, се взаимодопълват. Както отлично знаеме, в общата декларация на трите институции се казва, че става дума за е, приоритета а, ние се придържахме към амбициозният а, график и ще има и още допъл... допълнителни а, заседания в близките думи. Сега, колкото по съдържанието, парламента искаше да се използват наличните инструменти колкото се може по-ефективно и за да, да се намери начин да се използва по-ефективно наличната информация, вместо да се търсят начини за събиране на допълнителни данни и информация. Като разбира се, това не стане за сметка на защита на личните данни. Необходимо е оперативната съвместимост да дадат възможност съответните органи да разполагат с информацията, която най-вече е, ги засяга. Не знам с колко време разполагаме, но като цяло измененията доказват, че имаше въз... че груп... различните политически групи искат да има оперативна съвместимост между методите, същевременно да не се отдалечаваме дале, много от предложенията на комисията, но да има по-добри правила за защита, да има по-добър мониторинг, да се е, направят необходимите промени и усъвършенстват предложенията и като цяло доклад, предложенията да бъдат много по-ясни. Някои от измененията бяха предложени, предполагам, добросъвестно. И които искат доказват, че в момента съществува оперативна съвместимост, но мисля, че целта е ние да осигуриме принципните позиции, които да дават възможност за оперативна съвместимост и в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. господин Ленар. Сега дам думата на господин Мело. Благодаря. Надявам се, че всички са, са прекарали отлична почивка. И сега ще се използвам и ще говоря майчения си език. Раз... Проведахме известни, проведахме изследвания, които дадах, така, е, които на много ни помогнаха и а, направиха цялостен преглед на проблемите. Благодаря и на докладчиците в Сянка и на въпросите, които зададаха, защото по този начин можахме да си изясним базисни понятия. Благодаря на представители на Европейската комисия, Фронтекс, други инстанции и институции. Проведахме много технически срещи, за да постигнем наистина желаните резултати. Бих искал също така да благодаря на всички наши а, сътрудници, нашите съветници, всички представители на НЕП и Ставаше дума за един много сложен проблем, който намери известно изяснение, но ком, компромисните изменения ще съдържат а, а, различните гледни точки, но мисля, че най-важното е да постигнем следното. Различните органи а, трябва да разполагат с много точна и пълна цялостна информация, що се отнася до рисковете от а, атентати и други. Доказано бе, че в в а, момента а, информация има, но тя не се споделя. Има спречки за споделянето. И не е нормално, ако може да се предотврати е, даден инцидент или е, атентат с тежки последици, да няма възможност от е, споделяне на информация. Примерно във вестниците можете често да да прочетете, че еди кой си терорист беше е, и, имаше 14 различни е, самоличности и беше е, познат или беше в списъците на дадена полицейска служба или, или на друга. Не е нормално а, човек да може да разполага с а, няколко самоличности. А, и в заключение, господин председател, ще кажа, че лип, лип, че от, имаме две възможности да улесниме живота на терористите или да им усложним живота. Мисля, че наше задължение на нас, политиците, е да усложним живота им. Нашата цел е да, да подсигуриме е, сигурност и безопасност в Европа, като едновременно защитаваме личните данни на хората. Нашата безопасност, нашата сигурност е наша основна задача. Работихме много е, е, добре с е, колегите. Надявам се, че ще продължиме тясното сътрудничество по този въпрос, тъй като нашата цел е една и съща по-сигурна Европа чрез амбициозни работа. Благодаря, благодаря за това, че споменахте. А, всички, с които сте работили, ще трябва да работите по голям брой изменения и единия и другия. Да, споменахте, че имам голямо количество изменения. Но тъй като някои от докладчиците в сянка са тук. Искате ли да направите някои коментари? Благодаря, господин председател. Искам да говоря и от името на докладчика в Сянка за оперативната съвместимост по миграцията. Искам да благодаря на колегите, защото си представям, че това е било много тежко лято за вас, когато сте работили по оперативната съвместимост. Позволете ми да въведа някои предварителни термини, които се отнасят общо и по-конкретно към нашите изменения. Ние въведохме още от самото начало основни понятия в предложенията за оперативна съвместимост, основни права, ограниченията на информационните системи, повишения риск от достъп до лични данни, новите компоненти на оперативната съвместимост, правилното използване – на съхранените данни, коригирането на грешки, търсенето на компенсации и така нататък подобряване на съхраняването на биометричните данни и така нататък. на оператив, оперативната съвместимост носи някои ползи, но и опасности. Не е тайна, че групата на социалистите и демократите имат известни притеснения във връзка с предложението, които се споделят от агенцията, от работната група по член 29, както и от други хора тук в парламента, за да се намали риска в съответствие с предложението на комисията, ние Предложихме няколко изменения, които е, отчитат и това, което каза Мириам, така както ни беше представено и от комисаря за системите, информационните системи, базите данни, обмяната на информацията. Чрез нашите изменения ние се опитвахме да гарантираме приложното поле да не се разширява опортунистично с въвеждането на нови данни, които не са преминали теста на пропорционалността. Искам да ви обърна внимание на три основни структурни въпроси общата идентичност, а, споделените БМС и също така ние смятаме, че трябва да се заличат а, данни от базата данни, които наносят допълнителна полза. Идеята е да се определят множествените идентичности, като използваме а, общи, като споделяме информацията от базите данни за, инфо, за биометрични данни. Всичките, дан... всичките държави трябва да съхраняват безопасно данните. Отбелязах, че ние не сме единствената политическа група, която отчита това. Също така Също така трябва да се идентифицират личните данни по начин, който ако бъде прият, ще улесни работата. Също така въведохме изменения, внесохме изменения, които дават по-добър достъп до базите данни за да може да използваме достъп до чувствителни данни, което е, а, би могло да доведе до ограничения. Някои други сфери, а, по които работим, е политическата идентификация на територията на държавите членки, въвеждането на една единствена точка на контакт, основните сенсорни елементи, предложени от комисията. Ние се надяваме, че докладчиците ще отчетат нашите основни предложения, така че окончателния резултат да бъде приложим и приемлив за всички нас. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Това беше от името на госпожа Дали. Искам да помоля сега а, само докладчиците в сянка да вземат думата. Сега за групата го е госпожа Ернст. Нали, нали сте докладчик в сянка ли? Да. Да, вие ще говорите. Корнелия, моля. Sorry, I didn't get the point. Um, Gerard, okay, have you sorted it out? Who's going first? А ви сте решили кой след кого да върви Жерар? Господин председател, аз не исках е, да кажа, е, че ще бъда по-напред от някого. Просто само казах, че съм докладчик в Сянка и би и мога да се изкажа. Ще бъда кратък, но много ясен. За моята група този, това досие е, по оперативната съвместимост, както техническо, така и оперативно. Не трябва да се разчита на нашата група да извадим съдържанието на предложението на комисията. Ние ще няма да използваме е, тактиката на забавяне за да не се приемат е, документа преди края на нашия мандат. Е, ние Смятаме, че това е едно средство, което ще подобри сигурността в Европейския съюз и това е изключително важно за е, максимизиране на сигурността. Това ще даде възможност да се повиши ефикасността на оперативната съвместимост. И това е възможност да покажем, че ние зачитаме основните права с изискванията, които са силно насочени към обмяната на информация. И а, ще бъда съвсем кратък. Ние приветстваме факта, че нашите изменения бяха приети от докладчика на този етап искам само да кажа две неща. Първото е, че трябва да бъде ясно, че моята група използ... подкрепя използването на общите, общата и, и, и, е, идентичност това е единствения инструмент, който ще даде възможност да се регистрират престъпниците, които на този етап които не могат да бъдат свързани един с друг, тъй като те имат различни идентичности. трябва да се разгледа как може да се направи и това нещо чрез е, един репертуар на множествените идентичности. Това може да бъде използвано във всякакви видове условия, в полицията, например, когато те задържат някого. И второто нещо, което исках да кажа, което е техническо. Ние си поставяме въпроса дали е важно да се въведат нови предложения за комисията. Имам преди тук Европол, открития въпрос за сътрудничеството. Ние сме за този инструмент. Няма да участваме в маневри за забавяне, защото ние смятаме, че тези изисквания, които бяха формулирани, би трябвало да бъдат формализирани за защитата на личните данни. Благодаря ви. Благодаря. Извинявайте много. Казва председателя, че обърках реда. Сега реда на ГОЕ. Благодаря, Клод. Нека ви припомня защо изобщо обсъждаме тази тема днес и каква бе отправната ни точка. Отправната ни точка бе, че извършителите на престъпления трябва да бъдат открити бързо и бързо подведени под отговорност. Какъв е обаче резултатът Казвам това по адрес на колегите от групата на либералите. Всъщност, ние сега не преследваме тази цел, а предлагаме да се предприемат действия спрямо граждани на трети страни, към които се проявява недоверие на общо основание. Ако се запознаете по-подробно с допълнителните бази данни, които се предлага да се създадат, то ще видите, че в тях ще бъдат регистрирани почти всички граждани на трети страни, не само отделни такива лица. Европейският надзорен орган за защита на данните посочи, че ако приложим, приемем предложението в настоящия му вариант, без никакви промени, то няма да има връщане назад. Ще бъдат създадени огромни бази данни, от които ще проистекат дългосрочни последици. Трябва да се запитаме във връзка с това дали то е в съзвучие с основните права на гражданите. Това е решаващият въпрос. Говорихме за упростяването на базите данни, за уеднаквяването на формата на данните, за да се постигне и първоначалната ни цел, която вече упоменах. Но постигнатият към момента резултат е доста по-различен. В Германия се обсъжда много разпалено използването на фалшива самоличност, но това са само отделни лица. Неведнъж експерти по време на изслушванията тук са посочвали, че не е толкова лесно да се борим срещу използването на фалшива самоличност. Не е толкова лесно да се установи, например, в каква степен се прибягва до такива методи. Не се предвиждат строги разпоредби за ограничаване в рамките на целта и за минимизиране на данните. Освен това се използват и данни с съмнително качество. В миналото всички посочвахте, че има проблем с данните на Интерпол, а сега изведнъж предлагаме те да се използват прекалено много са проблемите по текста. Мисля, че нашата политическа група, за съжаление, няма да е сред онези, които ще съдействат на докладчика. Ние бяхме сред първите политически групи, които изискваха да се отхвърли предложението като цяло. Става дума за изменения 192 до 195. Има едно предложение, което бихме могли да обсъдим конструктивно. Това е нашето альтернативно предложение. Съгласни сме с създаването на Европейски портал за търсене за целите на оперативната съвместимост. Би било постижимо нещо такова, необходимо е и то според нас – при положение, че се спазват съответните правила за достъп. В такъв случай може да има смисъл от една такава мярка с оглед на разследванията. Общата услуга за биометрично съпоставяне БМС на латиница. Това предложение също до някъде според нас е разбираемо, но тази база данни според нас трябва да е децентрализирана можем да обсъдим подобни компромиси, но други предложения според нас са абсолютно неприемливи. Всички останали бази данни според нас са абсолютно неприемливи. Например, унази, която се отнася до установяването на самоличност. Имам предвид общото хранилище на данни за самоличност според нас е абсолютно немислимо създаването на една такава база данни, тъй като няма никакви доказателства за нейната необходимост. Същото въжи и за детектора за множество самоличности. Опитът с американската система, приключвам, господин председател, показва, че може да се стигне до повече от едно съвпадение с такива бази данни. Това води до погрешни допускания, което ни отклонява от същинската цела. Тя е преследването на извършители на престъпления. Не можем да приемем предложението в настоящия му вариант. Um, имаме още трима докладчици в сянка. Така че много ви моля да се придържате към две минути, госпожа Стивенс. Много ви моля две минути. Да, разбира се, може много да се говори по тази тема. Но първо господин Франц с зелените. Уважаеми колеги, това досие изглежда много техническо, много специфично, но всъщност е с голяма политическа значимост. Комисията предлага обвързването на всички бази и данни за полицейско сътрудничество и управление на границите. Създаването на общо хранилище на данни за самоличност. Ако се осъществи, това няма да има връщане назад. Има различни регистри за самоличност и за лични данни. Те са били създадени по-отделно, тъй като обслужват отделни административни структури, като например полицията, гранична охрана и миграционните служби. Това е отразено и в общия регламент за защита на данните, по който се предвижда ограничаване в рамките на целта. Така се предотвратява създаването на централни структури, които да разполагат с всички наши данни. В германската система, например, се предвиждат специални псевдоними и така се прилага принципа на ограничаване в рамките на целта. Общото хранилище на данните за самоличност, така както е предложено от комисията, ще подкопае всички тези принципи. До момента комисията не е била в състояние да докаже необходимостта и съразмерността на обединяването на всички бази данни така както го предлага тя. Цитирахте извършителя на атентата в Берлин Анис Амри и 14-те му самоличности. Анис Амри бе обект на наблюдение от страна на германската полиция в продължение на години. В момента работи специална анкетна комисия, която да установи какви са били пропуските при взаимодействието между отделните административни органи. Проблемът не е бил с в множеството му самоличности. Намесват се и други бази данни, като базата данни за влизане и излизане и базата данни ETIAS. Те биха били технически зависими от общото хранилище на данни за самоличност. Не бива да зависим от единствено и само от това хранилище. Затова то не бива да бъде създавано. Не биват да бъдат създавани и останалите бази данни, така както каза и представителят на ГУЕ. Бихме били съгласни с създаването на Европейски портал за търсене, но дори и това би било голяма отстъпка от наша страна. Благодаря. Госпожа Бербан. аз само искам, нямам нужда от двете минути, искам само да добавя нещо. Сесилия. От името на Алда. Благодаря, Клод. Радвам се, че ви виждам всички отново. Оперативната съвместимост между системите е много важен компонент. Не сме постигнали още най-голямата ефективност, така че това предложение е от огромно значение. Аз винаги съм вярвала, че обмена на информацията е най-основно и че дори смятаме, че той трябва да бъде задължителен. Но оперативната съвместимост също с... ни поставя пред някои сложности и проблеми, но и трябва да разполагаме с необходимото време, за да можем да ги решим. Някои от системите в момента се преразглеждат, това създава допълнителни проблеми и това само добавя известна сложност и на системите принципите на необходимост и пропорционалност трябва да се спазват и затова изменените, които съм предложила, са по въпросите свързани с основните права, закрилата на личните данни а, а, и включително са свързани с лицата, чието данни са откраднати. И слушайте какво имат да кажат нашите е, агенции. Включили сме също така и някои изменения, свързани с защитата на децата и така нататък. Необходимо е също така да се вземат мерки, за да се предотвратат измамите, нередностите включително и относно приложението на ШИС в държавите членки. Цялата държ... Всяка държава членка трябва а, да се придържа към всички правила, а, свързани с а, проистичащи от различните системи. Като, като, като също като същевременно се защитават правата на гражданите и е, не се нарушава и се осигурява е, безопасност в цяла Европа. Господин Ленърс. А, госпожа Стивенс, извинете. Вие ще вземете думата от името на господин Долтън. И ще бъдете последният ни а, ни докладчик. А, Дин, Дан Далтон а, подкрепя предло, предложението за подобряване на оперативната съвместимост, която трябва да, да предлага допъл, добавена стойност и да бъде колкото се може по-ефективна. Бих искал да се спра обаче на предложението на някои политически групи за отменяне на общото хранилище. Ние смятаме, че това предложение ще доведе до допълнително осложнение и допълнителни а, ускъпяване на системата. Цел, целта не е да, да нашето предложение няма за цел да, да събира данните, а да има по-голямо разпределение на различните начини на достъп и по този начин по-добро управление на тези данни. Е, в Разбира се, докладчика не може да отговори на всичко, тъй като трябва, трябва да е, гласуваме след малко. Знам, че ще има още допълнителни заседания. Взехте предвид, е, ще вземете предвид казаното от докладчиците в сянка и ви пожелавам всичко най-добро в е, процеса на работа с, по е, по-нататък по измененията и компромисите. Благодаря, колеги. И благодаря на всички докладчици в Сянка. А сега преминаваме към гласуването. А, няколко секунди, за да могат всички да влезат в залата и ще гласуваме доклада на госпожа Кауфман. Искам само да ви припомна, че е, третия доклад, който ще гласуваме, ще го гласуваме съвместно с икон, е, икон в друга зала. Ако сте готови, мисля, че можем да преминем към гласуване. Okay, colleagues, we can proceed to... И така, колеги, нека сега да гласуваме. Госпожа Хачинска, нашия заместник председател, иска да каже нещо. Барбара, между думата. Утре в 6.30 ще откриеме изложба относно начина по който поляците защитават своята демокрация. Каняве на откриването на изложбата и дебата. Важно е, е членовете на Европейският е, парламент е, да участват и да изпратят е, послание към полските граждани, тъй като дебата ще бъде предаван пряко и за това ви моля всички да присъствате. Господин Агилар, процедурен въпрос. Аз очаквах да ми, да ми връчат електронната карта, обаче тя не пристигна, така че много ви моля да отчитате моят глас. Добре, колеги, сега нека да преминем към гласуването. Става дума за проекто доклад борба с измамата и поправянето на непарични платежни средства. Докладчик госпожа Кауфман, искате ли да вземете думата? Искам само да благодаря на всички тези, които работиха с мене и на моите сътрудници. Благодаря, Силвия. Сега да гласуваме. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по чл... едно член първи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член четвърти. Извинявайте, член трети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4, член 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5, член 5. Ти, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 104-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Край на гласуването приеме. 102 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 то изменение. Не, отпада. Седм. Седми компромис, седми член. Извинявайте. 103 О все още не е. Започваме от начало. Okay. Is the vote closed on, Arctic, on 103? 103. Приключихме ли гласуването? Не. Минаваме към Компромис 7, член 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осми компромис, осми член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десети компромис, десети член. Моля, гласувайте. Приема се. 11 компромис, 11 член. Край на гласуването. Приема се. 12. Край на гласуването. Приема се. 13 компромис, 13 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четърнайсти и шестнайсет А. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. 15 компромис, 15 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16. Компромис и член. Край на гласуването. Приема се. 117. Крайно. 171. Край на гласуването. Приема се. 173-то. Край на гласуването. Приема се. 19 компромис, 19 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 компромис, 20 член. Край на гласуването. Приема се. 30. Край на гласуването. Компромис А. Край на гласуването. Приема се компромис Б. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Край на... Отвърля се. 36-то. Край на гласуването. Отхвърля си. 38-то изменение. Край на гласуването. Приеме се. 39-то. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Край на гласуването. Приема се. Компромис Е. E Край на гласуването. Компромис F. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г. Край на гласуването. Приема се компромис H. Край на гласуването. Приема се. 57 изменение. Край на гласуването. Компромис и край на гласуването. Приема се. Компромис Ж. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис К. Край на, край на гласуването. Приема се. Компромис Л. Край на гласуването. Приема се. Компромис М. Край на гласуването. Приема се. Компромис N. Край на гласуването. Приема се. Девети, девето изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис О. Край на гласуването. Приема се. Компромис П. Край на гласуването. Приема се. Компромис Q. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение. Край на гласуването. Изменение 75. Край на гласуването. Приема се. И сега по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се 31 гласа за, 1 против, няма въздържали се. И сега по 69, 69 необходими са ни 31 гласа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 1 против, няма въздържали се. Бих искал да поздравя госпожа Кауфман. И сега минаваме към следващото гласуване. Става дума решение за одобряване на сключване от Евроюст на споразумението за сътрудничество на Евроюст и Албания. Госпожа Ферара иска ли докладчика да вземе думата? Не, преминаваме към гласуването. Няма изменение. Окончателно глас... гласуване по именно гласуване. Край на гласуването. 30 4 гласа за, един въздържал се, е, един против, трима въздържали се. Колеги, тези, които ще гласуват, е, продължаваме гласуването с е, комисия ЕКОН в зала PHS 3C50 колкото се може по-бързо да отидеме там, за да гласуваме заедно с комисията. ЕКО.